Colleagues, if everyone is ready, we can begin. Колеги, ако всички сте готови, можем да започваме. Моля всички да заемат местата си. So, colleagues, this is a, obviously a joint meeting with the Committee on Legal Предстои съвместно заседание с Комисията по правни въпроси, съгласно член 55 от правилника за дейността ни. Радвам се да приветствам с добре дошла заместник-председателката на Комисията по правни въпроси Мади Делво. Предстои ни да гласуваме съвместно по програма Правосъдие преди да пристъпим към гласуването, се обръщам към докладчиците Хайди Халтал от името на Юри и Йозеф Вайденхолцер от името на Либе. Искате ли да вземете думата? Не. Пристъпваме към гласуване. Цялото гласуване ще се състои електронно. Поменавам това, за да проверят колегите от Юри дали си носят картите за гласуване. Изменение 101. Моля, гласувайте. Oh Изменение 101. Всички готови ли сте? Ще спра за минута. За да могат всички да заемат местата си, без да се наранят. Седнете внимателно. Гласуваме. Всички ли гласуваха? Докладчикът сега влиза. Ще изчакам, докато гласува и той. Краят ли е, е това на гласуването? Не, продължаваме да гласуваме. Okay, the rapporteur has voted. The co-rapporteur has voted. Добре, са докладчикът вече е гласувал. Край на гласуването. The machine can't cope with that long uh, delay really upset now. Устройството наистина се разстрои. Край на гласуването. Приема се компромисно едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно две за. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Изменение 122. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Все още не. Всъщност, край на гласуването. Приема се. Компромисно 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 3А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 129. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 130. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 131. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 132. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 133. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 134. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 142. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Конт 21, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 6, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 7, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно 8. Компромисно 8, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. ФЕМ 29, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Буч 7, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 151. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Конт 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 152. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 153. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. ФЕМ2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 12. За... Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Конт 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Фем7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Конт 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. ФЕМ 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. ФЕМ 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 17, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 70, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. ФЕМ 13, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Конт 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. No, we're Компромисно 22. За 79 ли мислехте? Жан-Мари. Имате думата. You are thinking yes. 79. 79 ли? My apologies. Uh, Извинявам се, Жан-Мари е прав. Нека се върнем на 79-то. Гласуваме по изменение 79. Ще отложим гласуването по компромисно 21 за сега. Изменение 79. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Извинявам се, колеги. Компромисно 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 25. Моля, гласувайте. Извинявайте, казва председателят. ФЕМ 17. Прави сте. ФЕМ 17. Моля, гласувайте. Втора грешка правя днес. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Буч 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Буч 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 27. Компромисно 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 95. Моля, гласувайте. Не трябва ли да го гласуваме? Да, ако компромисно 27 се приеме, гласуваме по изменение 95. Изменение 95, моля гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Конт 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Конт 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Буч 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Буч 1. Последното. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по целия текст, гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 46 гласа за, 6 гласа против, 2 въздържали се. Поздравления за госпожа Хаотала и господин Вайденхолцер. Поздравления, колеги. Благодаря ви. Благодаря и на колегите от Комисията по правни въпроси. Uh, no, we have more votes. We have more votes. So. So, um, Libe colleagues, if you could please stay and we begin our votes. Um, so we're just resetting the machine and if our jury... Ще гласуваме с колегите от Либе. не знам как възможно най очетиво да помоля колегите от Комисията по правни въпроси да напуснат залата.